и ще обявя резултатите от втория тур. 637 са подадените гласове, невалидни 8, подадени валидни 629, абсолютното мнозинство и съответно 315 гласа. Имаме следните резултати. Албаро 176 гласа, госпожа Анжелини 241, господин Тюр, Тюр, э, госпожа Тюрон 175, господин Карас 231, за господин Мартинес 257, за господин Мекмелон Скот 290, 192 за господин от Масков 270, господин Петела 275, за госпожа Понимата 253, за господин Протаскевич 231, за господин Шуриян, 203, за господин Тарант 90, за господин Видо 262. За господин Лаза, Влазак 184 и за господин Виланд 216. господин Виланд 216. Виждаме отново, че никой от кандидатите не е постигнал абсолютното мнозинство. Затова избора на заместник председатели. Никой не е достигнал мнозинството. So, would you, would you... Sorry. Бихте ли прочели списъка още, мал, още веднъж по-бавно? Ich glaube, das Мисля, че проблемът е решен, но с удоволствие ще ви прочета още веднъж е, цифрите. Аз обаче говорих по процедурален е, въпрос. 14-те места са незаети. За това има нужда от третия тур. Третия тур ще се случи утре сутринта в 9 часа. И искам да ви напомня следното. През, в третия тур относителното мнозинство е необходимо, т.е. няма нужда кворум и абсолютно мнозинство, т.е. относителното мнозинство ще е критерият. Но има нужда от трети тур. Сега искам да ви попитам, уважаеми дами и господа, кои кандидати поддържат своите кандидатури. Естествено, е, вследствие на големия брой на кандидатите, малко въпроса се обезмисля, но въпреки това питам колегата Алваро. Госпожа Анджелили, поддържате ли кандидатурата? Да, поддържа. Госпожа Дюро, благодаря. Господин Караш.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 господин Тарант. Did you... I have, to think upon morning. Нека помисля до утре сутринта. Благодаря ви. Нека помисля. Добре? Господин Видал Квадрас. Господин Влазък. и господин Виланд. Благодаря ви. Добре. Okay. Die Sitzungsdienste informieren mich darüber, dass wir keinen. Разбирам, че нямаме нужда от е, нов срок. Е, колегите, кандидатурите остават за третия тур освен ако някой не отегли кандидатурата си. Затова, господин Тарант, не зная кога вие утре сутринта ще ни кажете вашето решение, но бюлетините трябва да бъдат отпечатани. How much time do I need until tomorrow morning? Колко време имам до утре? Утре, бих и казал. Добре, казва председателят. Моля, кажете ни утре до 8 часа дали поддържате кандидатурата си или не. Това добре ли е за вас? Ще ви се обадя в 7 часа утре и ще ви напомня. Утрото е по-мъдро от вечерта, за това нека помисля до утре. Благодаря, казва председателят. Заседанието ще започне утре в 9 часа. Приятна вечер.